освобождаването от отговорност. Е, имам няколко съобщени във връзка с решението няколко комисии за почване на междуинституционални преговори в съответствие с точка 69С от правилника е, така както беше обявено на понеделник. Получих искания за гласуване в парламента в съответствие с точка 69С от парламента от групата на социалистите и демократи, Обединената левица и Зелените за решението на комисията ИТРЕ да започне междуинституционални преговори въз основа на доклада на Европейската бизнес статистика с докладчик господин Левандовски. Получих искане